Good afternoon, everyone. If you would like to take your seat, maybe we can start our meeting this afternoon. Добър ден, моля заемете местата си да започнем заседанието. Както обикновено, първата точка е проекта за дневен ред. Ако няма възражения, той може да бъде прият без възражение. Няколко съобщения. Първо съвместно изслушване за екологична отговорност. Това изслушване ще бъде посветено на директивата за екологична отговорност. Изслушването ще бъде утре в 3.30 след обяда в рамките на заседанието на Комисията по правни въпроси. Изслушването е свързано с доклада за изпълнение на доклада. ЕНВИ е подкрепеща комисия. Онези, които искат да участват на това съвместно изслушване, са добре дошли. Второ, второ съобщение е свързано с обществено изслушване за ползата добавената стойност на ОНЕ в областта на околната среда и общественото здраве организираме обществено изслушване по тази тема на 25 април от 4 и половина след обяда с участието на външни оратори, като Тод Стърн, бивш специален пратеник на САЩ по въпросите на климата, представители на бизнеса, НПО и организации за защита на потребителите, както и на агенции, работещи в областта на околната среда. Всички са поканени да участват в това изслушване за днес. Имаме устен превод на 21 езика. Досието на заседанието може да бъде намерено с помощта на приложението и митинг и ще се предава на живо по интернет. Сега, протоколите от 15 декември, 12 януари, 27, 28 февруари и 9 март. Ако няма възражение до края на това заседание, протоколите ще се считат за приятие. Що се отнася до препоръките на координаторите от 21 март, тези препоръки са раздадени в електронен вид. Ако няма възражения, те могат да се считат за прияти. Преминаваме към пета точка. Тук Моя милост ще докладва за първата тристранна среща по схемата за търговия с емисии. Дискусиите се основават на позицията на Европейския парламент, приета на 15 февруари и общия подход на съвета от 28 февруари тази позиция не е актуализирана с измененията на парламента. Парламента, съвета и комисията проведаха първа размяна на мнения по най-важните политически въпроси в предложението. Бяха очертани някои прилики и различия между съвета и парламента и някои от разпоредбите бяха насочени към техническо ниво, по-конкретно по до привеждане в съответствие с нивото на производство. Критерии, малките замърсители и упростяването, качествената оценка, пазар, въглеродния пазар. Аз подчертах необходимостта от допълнителна тристранна среща по време на Малтийското председателство. Председателството отговори положително. Междувременно установихме, че а, е, те не могат, а, е, че те нямат желание да организират допълнителна среща. За съжаление, ще трябва да се задоволим е, с досегашната ситуация. Среща ще се проведе преди следващата тристранна среща ако експертите очертаят срещи, които се възприемат като имащи политическо значение, те ще бъдат препратени към тристранната среща. Резултатите от техническата среща ще бъдат изпратени на преговорните екипи за утвърждаване. Това беше моя доклад. Следващата точка в дневния ред. Тя предвижда изслушване на кандидата за пост изпълнителен директор на Европейския център за контрол на заболяванията. Мадам Amon is here with us uh, Госпожа Мон е сред нас. Нейната кандидатура беше издигната на 22 марта на управителния съвет на центъра. Според законодателството за центъра, преди назначението, кандидатът а, а, трябва да бъде поканен да, за изявление пред парламента. Е, и за отговор на въпросите на депутатите. Вече разговаряхме с госпожа Амон в годишната размяна на мнение. Тогава това беше в качеството и на изпълняваща длъжността директора, а пост, който тя заема от май 2015 година. Ние знаем, че познавате много добре работата на Европейския център за контрол върху заболяванията. Преди да дам думата на госпожа Амон, искам да ви информирам за процедурата. И така, ще чуем встъпителни думи в рамките на не повече от 10 минути от госпожа Амон, след това първи кръг въпроси от координаторите или техни представители в блокове от 5 минути. Тоест, една минута въпрос, и с оговорката, че това означава една тема. Две минути за отговор и след това 45 секунди за евентуални допълнителни въпроси по една тема и една минута за отговор. Това е за координаторите. При втория кръг сме предвидили 12 въпроса от депутатите в блокове от по 3 минути, т.е. няма да се допуска допълнителен въпрос или реплика и накрая окончателно изявление от не повече от 5 минути от госпожа Амон. Госпожо Амон, заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател, членове на Комисията по околна среда. За мен удоволствие, че съм тук. През последните две години съм изпълняващ длъжността директор и сега съм кандидат за поста директор. По време на последните две години имах възможността да обсъдим как да реализираме общите си интереси в областта на заразните болести. Няколко думи за себе си и след това ще представя виждането си за работата на центъра. Аз съм лекар в областта на обществено здравеопазване. Дипломата ми е от Германия. Работата ми в областта на общественото здраве започна преди 20 години. Целта на центъра, в който работих, има а, за цел да ограничи разпространението на заразни болести. В института Роберт Кох бях ръководител на отдела за епидемиология. Задачите са подобни на Европейския център. Аз координирах екипа за отговор на заразни болести, в това число реагиран, реакциите а, при е, синдрома на, остри, на острите респираторни заболявания през 2003 година. Е, аз отговарях за разработване на Европейската система за наблюдение. Е, по това време разработих и реализирах дългосрочна стратегия за наблюдение на заразните болести в ЕСА. Преди да стана изпълняващ директор през 2015 година. Аз бях ръководител на отдел за управление на ресурсите и в оперативната, и в административната работа смятам, че съм трупила достатъчно опит, е, за да мога да изпълнявам е, длъжността директор на центъра. Преди да представя идеите си за бъдещето на Европейския център, ще нека да ви представя контекста. В Европа сме свидетели на скептицизъм и Брексит се превръща в реалност. Засилва се и скептицизма по отношение на науката, фактите и както и въпроси свързани с сигурността. Бюджетите за здравеопазване са подложния натиск в целия Европейски съюз. Сме свидетели на демографски промени. Населението расте и е, има миграция. Свидетели сме на технологични промени, които ще променят начина по който работим, е, масиви данни, електронно здравеопазване или промени като социални мени, секвен... секвенсиране и други. За да се справим с тези предизвикателства, които не са свързани с общественото здраве, ние трябва да намерим необходимия баланс. Реагиране и неутрализиране на заплахите и подготовка за бъдеще. Що се отнася до съществуващите предизвикателства. Антимикробната резистентност предполага категорични действия. Европейският център ще продължи на европейско и глобално ниво да се бори за предпазливо използване на антибиотиците, за да се предотврати резистентността. Също така е много важно непрекъснато а, да се работи а, срещу нежеланието на мнозина да се вакцинират. Освен това, за да се изпълнят целите за устойчиво развитие на ООН. ХИВ, СПИН, хепатит и туберкулозата трябва да останат в центъра на вниманието ни от предишен опит знам, че заразните болести са ем, динамична област и винаги могат да се появят е, заплахи. Ето защо ние сме готови център трябва да бъде готов за такива случаи да помогне на да развиващите страни да подготвят планове за подготвеност. Под мое ръководство центърът през следващите 5 години ще се съсредоточи върху дейности, които добавят стойност за нашите заинтересовани лица. Ще се осъществява стратегическо партньорство в интерес на взаимодействието и избягване на дублирането. Трябва да подпомагаме заинтересованите лица в, в а, е, е, постигането на напредък. Не бива да се допуска дублиране на е, дейностите. Ще се върна на този въпрос. Също така възнамерявам да се оптимизира организацията, като се поръча външен преглед на нашите резултати. Тези мерки би трябвало да повишат добавената стойност на Европейския център и нашата видимост за заинтересованите лица. Ние можем да посрещнем успешно тези предизвикателства във времена на промени, само като работим в взаимодействие. На ниво Европейски съюз, Европейския център в момента разчита на експерти в държавите членки, следователно ние трябва да запазим силни мрежи с тях и центърът да добавя стойност към тяхната дейност. Ще продължа тясното взаимодействие с, с европейските институции, Комисията, съвета и разбира се Европейския парламент, особено с вас тук в Комисията Енди. Също така ще се стремя към засилване на сътрудничество с агенции на ООН. В съседните на Европейския съюз страни ние трябва да продължим да изграждаме здрави партньорства на глобално ниво. Европейският център вече осъществява много добро взаимодействие с ЕЗО и с различни центрове за контрол на заболяванията в света. Това взаимодействие, според мен, трябва да се засили там, където е необходимо. Ето защо миналия месец посетих центрове за контрол на заболяванията в Африка, които се надявам да станат наши партньори. До 2022 година целта ми е центърът да спечели уважение за независимостта, високото качество и актуалност на своите насоки и съвети. За мен това е най-важната цел. В противен случай, каквото и да предприемем, то ще бъде безсмислено. Европейският център трябва да бъде надежден и солиден партньор, който подпомага държавите членки, Европейската комисия в усилията им да, да оказват защита на всички в Европейския съюз срещу заразни болести. Центърът трябва да раз, трябва да е в състояние да установява заплахи за здравето и да прави необходимата преценка с оглед на навременни мерки. В е, е, хода на своята дейност е, Европейския център си изгради добра репутация благодарение на високото качество на своята дейност и на своите служители. Накрая един цитат от Уилям Повърт. Арогантността на успеха е, означава, да смяташ, че това, което си предприял вчера, ще бъде достатъчно за утрешния ден. Моята задача а, ще състои в това да не допуснем подобно самоуспокоение. Председателката, благодаря за изложението. Сега започваме с а, първия кръг въпроси от страна на координаторите. Напомням, един, една минута за а, въпрос. Първият оратор е господин Лизе. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас, госпожо Амон, за направената презентация. Радвам се, че най-накрая сме намерили решение да е един проблем, който съществува вече от две години. Тоест няма официален заемащ пост директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и се радвам, че най-накрая вие ще бъдете назначена на този пост. Въпросът ми е какви са, от какво отношението е ви спрямо превенцията и какво ще бъде препоръката ви към Европейската комисия за изготвяне на законодателно положение в това отношение? Ние парламента нееднократно сме заявявали, че не само по отношение на ветеринарната медицина, но и по отношение на хуманните лекарства трябва да се засилят усилията за борба с микробната резистентност и към антибиотици. вторият ми въпрос е свързан а, с факта, че няма представители на инициаторите за създаване на вашия център. Въпросът ми е как може да гарантирате по-голяма видимост на вашия център сред европейските политици. Конкретният, конкретният ни действия за борба срещу резистентността. На първо място това е план за действие, с който ние играем нашата роля, т.е. излизаме с а, насоки за практики по отношение на контрола на инфекциозни заболявания. Ние, разбира се, ще помогнем на Европейската комисия, доколкото можем с нашата част от мандата и ще се опитаме да предоставим научните данни, с които разполагаме, за какво може да бъде ефикасно в борбата с, с антимикробната резистентност. А при, по отношение на увеличаване на осведомеността на общественото мнение, основният, е, основният инструмент, който разполагаме е денят на антимикробната резистентност. Т.е. опитваме се да покажем по възможно най-ясен начин, че заинтересованите страни са активни на място, да им предоставим нужните материали, за да могат всичките да се придържат към едно общо послание, за да може крайните потребители да получават ам, една и съща информация. А в някои случай трябва да се вземем проект особеностите в дадена общност, за да може посланието да бъде възможно най-ефикасно и така работим както по отношение на антимикробната резистентност, така и по отношение на други теми. Допълващ въпрос. По вторият въпрос Въпросът ми не беше стиг... свързан само с антимикробната резистентност, но за дейността на вашия център като цяло. Смятам, че трябва да почне доста повече усилия, за да може и политиците, и общественото мнение като цяло да знаят а, с какво се занимава вашия център, защото е толкова важен. Залата днес е полупразна, което може би е свързано с. А, деня, на който се провежда нашето заседание, но все пак ми се струва, че всички заедно трябва да положим повече усилия, за да може вашата дейност да, стане по-видима за всички. Ами това не беше точно въпрос, но съм напълно съгласна с вас. Съ... Споменах денята за осведоменост по отношение на антимикробната резистентност. Защо? Защото смятам, че това е добра възможност да се опитаме да достигнем до възможно най-голям брой хора. Правим го и по отношение на резистентността към ваксините и насърчаване на вакцинациите. Данните трябва да бъдат на разположение на всички граждани на Европейския съюз, но си даваме сметка, че трябва посланието ни да бъде адаптирано към съветната държава членка. И това правим в момента. Тоест, всеки път трябва да се търси най-добрият начин за изпращане на това послание в съответната държава. Благодаря ви. Думата има госпожа Дали от името на социалистите и демократите. Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошла сред нас отново госпожа Амон. Радвам се, че отново сте сред нас и можем да обсъдим толкова важни за нашите граждани теми. Последните две години, когато изпълнявахте длъжността директор на центъра, ни, доказахте на как... ни доказаха на какво сте способна. Надяваме се да продължите да работите по същия начин. Има обаче един конкретен въпрос, който вълнува много хора в Европейския съюз в момента. Появиха се сведения за епидемия от дребна шарка сред редица държави членки, включително и Румъния, където има над 3000 случая сред които и 17 смъртни случая от 24 март тази година насам. По-добре от мен знаете, че древната шарка или морбили е заразна болест, което значи, че нито една държава членка, дори и трети страни извън Европейския съюз, не са защитени от а, тази епидемия. Така че това е тема, която наистина много вълнува всички държави членки и в частност а, децата, Въпросът ми е какво прави е, вашият център за конкретният е, случай с появата на тази болест. Благодаря ви за въпроса. Дръбната шарка Действително засягна 11 държави членки. В Румъния е най-сериозният гнездо на е, заболяването в момента. Всъщност, тази, тази епидемия показва, че не използваме вакцините, доколкото е възможно. Тоест не искам да соча с пръст дадени държави членки, но на практика виждаме какво се случва. Например, в Румъния по-голямата част от засегнатите деца са под 4 годишна възраст. В Белгия при последната поява на болестта по-голямата част от засегнатите пациенти бяха на възраст над 15 години, което значи, че епидемиологията в различните държави членки е много различна и е много важно да знаем във всяка държава членка кои са най-уязвимите части на населението и именно с това може да помогне нашия център, т.е. предоставяме много ясни и надежни данни, за да могат мерките, които се предприемат, да бъдат целенасочени. Трябва да се преодолеят проблемите с вакцините, трябва да се подобри и обменът на информация за конкретните случаи. По принцип, този вид обмен информация е много просто осъществяване. Последващ въпрос. Госпожа Дали Именно споменахте и в началото, когато споменахте скептицизма към науката, към научните факти и фактът, че трябва да положим усилия за преодоляване на колебаните по отношение на вакцинирането. На практика звучи много просто, но на, на теория звучи много просто, на практика какво могат да направят държавите членки, за да насърчат държавите членки да повишат равнището на вакциниране и в крайна сметка да речат здравната шарка в Европейския съюз. Отговор разполагаме с а, наръчници за комуникация а, за а, здравните служители, за да могат те да разговарят с родителите да отговарят на въпросите и притесненията им, свързани с безопасността на ваксините. Затова пак казвам, трябва да работим с държавите членки, за да можем да адаптираме тези общи послания и да бъдат те възможно най-ефикасни в националния контекст. Може би трябва да говорите с родителите на невръстни деца по различен начин, родителите на тинейджери, например. И всеки път трябва, пак казвам, да се вземат правито особеността на съответната държава членка. А насоките, ами, пак казвам, те вече са готови, ние разполагаме с тях. Сега трябва да гарантираме, че на равнището, на което се взимат решението на този въпрос се гледа много сериозно. Thank you. Next speaker is uh, no? Mr. Gerbrandi. Благодаря ви, господин Гербранди, извинете. Благодаря ви, госпожо председател, госпожа, госпожа, госпожа отново са нас. Много се радваме, че накрая пак ще има изпълнителен директор в Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията след повече от две години без официално вземаш поста. Присъединявам се към въпроса на Петър Лизе, плана за действие на Европейската комисия по отношение на антимикробната резистентност изтече миналата година. Смятам, че имаме нужда от по-решителен план за действие, сравнени с предишния. А, предвид отговорите, които дадохте на въпросите на Петър Лизе, как гледате на международното сътрудничество? Показахте ни карта, Показахте ни, че сте в сътрудничество с китайските здравни служби и нататък. Знаете, че бактериите се разпространяват в международен план и дори ние да полагаме усилия, ако няма усилия на международно равнище, и нашите усилия ще останат безрезултатни отговор. По отношение на плана за действие, вече разполагаме с такъв. Европейската комисия направи оценка на постигнатото до момента. И оценката показа, че сме постигнали известен напредък, но че ни чака още работа и това е целта на този план за действие. Както казахте, трябва да се засили и присъствието на Европейския съюз в рамките на сътрудничеството ни на международно равнище. Защото сте напълно прав. Говорим за проблем от а, световно измерение и се надяваме сътрудничеството с Световната здравна организация и с а, големите държави по света ще ни помогнат да се справим с този проблем по съгласуван на световно равнищен начин. От няколко години насам работим и в сътрудничество с Съединените щати и Канада. И в рамките на него вече се опитваме да съгласуваме работата си с това, което се върши от другата страна на Атлантическия океан, но разбира се има и начини, по които може да засилим сътрудничеството, например с Индия. Защото виждаме, че оттам идват в момента доста резистентни микроорганизми. Благодаря ви, госпожа Конечна има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми да благодаря на госпожа Аман. През тежкия период, когато Европейския център за профилактика нямаше постоянен изпълнителен директор, тя изпълняваше длъжността и доколкото знам, наистина свърши отлична работа. И доколкото знам, служителите на центъра също много високо ценят нейната работа. Център ще има нова сграда от до година. Център в момента работи пълноценно, така че ви благодаря наистина за всичко, което свършихте, изпълнявайки длъжността. Може би не всички са обърнали внимание на дейността и може би дори не са забелязали, че няма директор, агенцията. А сега въпроса ми. Казахте, че трябва да се подобри сътрудничеството с останалите европейски агенции. Това действително е вярно. Не може всеки да работи само за себе си. Можете ли да ни обясните малко по-подробно как си поставите сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата, например, като може би е най-тясно свързана с вашата дейност? Отговор. Всъщност вече работим много тясно сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата по отношение на антимикробната резистентност и по отношение на ваксините. Сега целта ни е е да обединим всички данни, с които разполага ЕМА и които разполагаме ние, за да имаме възможно, да представим възможно най-добра основа за взимане на законодателни решения. Така, например, предвиждаме съвместен на доклад между двете агенции по отношение на антимикробната резистентност, както при животните, така и при хората. През 2015 година изготвихме първият такъв доклад. Следващият издание на този доклад ще бъде през юли тази година. Целта е да подходим към антимикробната резистентност така, че да предоставим на взимащите решения цялостна картина на този проблем. Оттам нататък се сътрудничим с Европейската агенция по лекарствата и в областта на ваксините. ЕМА разглежда безопасността на вакцините, ние разглеждаме въпроса за ефикасността и нуждата от вакцини след като се издаде е, лиценза за съответната вакцина. Тоест ние следим какво се случва от тук нататък заедно с другата агенция, с ЕМА не само, че обменяме по работите си програми с тях, но и заедно изготвяме плановете за по-нататъчната ни дейност, по-нататъчните ни програми. Разглеждаме дали има области, в които можем да обединим усилията си. Имате ли последващ въпрос, госпожо Конечна? Благодаря ви. Смятате ли, че има възможност за подобрение, например, рамката, която сте изготвили? Смятате ли, че може да бъде разширена по отношение на заразните болести или в законодателна гледна точка? Смятате ли, че може да се разшири рамката на вашето сътрудничество или според вас няма нужда от подобни мерки? Не съм сигурно имат да дали трябва да се разшири мандата ни за заразните болести или да се разшири отвъд заразните болести. Under the infectious diseases. По отношение на заразните болести. Струва ми се, че регламентът, с който се създава агенцията, ни дава нужното правно основание. Разполагаме с мандата за изготвяне на оценки на риска и предоставяне на насоки и различни варианти за мерки на контрол, които, разбира се, са в правомощите на държавите членки. На европейско равнище координацията се извършва от Европейската комисия. Не смятам, че имаме нужда да си присвояваме част от тези правомощия. С радост работим съвместно с колегите от държавите членки и с колегите от Европейската комисия. С радост им предоставяме нужните данни, нужните доказателства, за да могат те да предприемат нужните мерки за борбата с кризите и болестите. Our next speaker is Madame Dornano. Преминаваме към следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, доктор Ама, за вашето изложение. Документите за това заседание показват, че вие имате опит в управлението на кризи и контрола на заразните болести но е, знаем, че Малтийското председателство има приоритет не за разни болести, тъй като те е, причиняват голяма смъртност в Европа. Имаме и инфекциозните болести. Не искам да стигматизирам, но е ясно, че когато идват хора, които живеят в огромна бедност, това увеличава и инфекциозните заболявания. В същото време вакцинирането в Европа намалява вие как ще засилите и програмите за наблюдение при инфекциозните болести? Какво ще направите, за да гарантирате максимално добро покритие с вакцини в този контекст, като се има предвид, че някои от тях имат и странични действия или са изчерпани запасите? Благодаря. Okay, thank you for, for, for your questions. Благодаря ви за въпроса. Увеличаването на надзора при заразните заболявания е нещо, по което работим заедно с държавите членки. Принципно, ние искаме да преодолеем трудностите, на които се натъкваме, а именно да улесним държавите членки в докладването, тъй като според тях начина на докладване е доста затрудняващ. Също така ни се иска формата на данните да бъде по-лесно достъпен за държавите членки, за да може веднага да се види каква е ситуацията в страната. Сега имаме и опцията за доклади за всяка държава. Това помага и на увеличаването на капацитета и изобщо подготовката на човешкия ресурс. Ние подкрепяме обученията в е, различните страни и също така установяването. Нещо много важно е за заболяванията, където има вакцини и ние искаме да проследим какво се случва. А що се отнася до докладите за страничните ефекти, които не се основават на истината, ние може да им се възпротивим, единствено чрез прозрачността, чрез обясненията на това, което може да се случи паралелно с вакцинирането, но не е причинено от вакцината. А за запасите тук работим заедно с комисията. Понякога помагат съвместното осигуряване на вакцини – Важно е да има механизъм, за да може държавите да си помагат. Последващ въпрос. Всъщност, когато аз споменах хората, живеещи в бедност, имах предвид туберкулозата, която вече е резистентна на антибиотици. Бих искала да знам какво мислите вие. А по ваксините ние често говорим за 5-валентни, 6-валентни ваксини, а същевременно са изчерпани запасите от тъй наречените нормални ваксини срещу тетанос, полио и дифтерит. Какво бихте казали за това? за бедността, не мога точно да разбера какво имате предвид. Но, разбира се, има хора в неблагоприятно положение и те са засегнати в по-голяма степен от туберкулозата и спина. Тези популации, разбира се, трябва първо да бъдат установени в дадената страна, да се знае кои са те и да се осигури възможно най-добрия достъп на тези хора до здравеопазване. Това трябва да се направи във всяка страна. А за недостига на вакцини, то ние можем да дадем насоки за приоритизиране на наличните ваксини. Това е помощ, която можем да предоставим веднага. И, както казах и преди, да се помисли или за съвместни доставки, или за обмен между държавите членки. В началото на месец юни комисията е свикала заседание по въпросите на ваксините. Там ще се обсъждат точно тези въпроси. Благодаря. С това приключваме първия кръг от въпроси и преминаваме към втория кръг. По една минута на въпрос, по една тема и няма да има последващи въпроси. Господин Фария. Благодаря ви. Добре дошла при нас. Аз всъщност бях в последната делегация на Европейския парламент, посетила вашия център, така че съм свидетел на работата, която вършите. Имам някои въпроси, които са важни за моята страна Португалия. Знаете, че хепатит А в Португалия започва да се разпространява и до северноевропейските страни. Искам да попитам как вашия център може да бъде по-ефикасен в трансевропейската комуникация, така че да предприемаме веднага мерки срещу инфекциозните болести. Вие питахте за хепатита. Хепатит А в момента е също свързан с недостиг на вакцини. Трябва да се види дали има възможност държавите да си помагат едни на други. Принципно Хепатит А е типичен за специфични групи мъже в сексуален контакт с други мъже. Там се изискват специфични превентивни мерки. Не мисля, че в този случай трябва да има комуникация насочена към цялото население, трябва по-скоро да се намерят специфичните канали за комуникация – и начини на излъчване на послания точно към тази група. Това е свързано и с мрежите, които ползваме при ХИФ и СПИН. Принципно, обаче, ваксината е тази, която би била най-ефикасната мярка. Благодаря. Господин Зориньо. Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошла, доктор Амано. Ние оценяваме вашата работа и се надяваме, че ще продължите. Едва ли е случайно, че говорим за антимикробна резистентност. говорим за спиране на прекомерната употреба на антибиотици в селското стопанство и здравеопазването, но аз искам да ви попитам как можете да проведете една информационна кампания заедно с държавите членки по тези въпроси. Не бива да забравяме и изследванията на альтернативни лекарствени средства. Вие не се спряхте подробно на тази тема, но ме интересува какво мислите за подкрепа на альтернативните терапии. И накрая. В Португалия, а и на други места, наистина се увеличава случаите на хепатит А. Какво ще направите? По първия въпрос стратегиите за альтернативните лекарства. Нека кажа, че научните изследвания не са в обхвата на нашата дейност. По-скоро, ако има вече доклади, ние разглеждаме научната доказателствена част, за да се убедим, че определено вещество или съставка биха могли да бъдат успешно използвани. С други думи, ние използваме доказателствата, но не развиваме научна дейност. Това не е сред нашите цели. А за хепатит А мисля, че вече обясних. Ние наистина трябва да проникнем в групите мъже в сексуален контакт с други мъже и да видим как можем да ги осведомим по-добре, за да се предприеме превенция. И ако има заболяване, то да се осигурим здравна помощ. Благодаря, господин Ек. Благодаря ви. Госпожо Емон, знаем, че резистентните вируси водат до 150 хиляди починали в Европа. Може би цифрата е и по-висока от това. Това е огромна заплаха за човешкото здраве и здравето на животните. Тук трябва да се предприемат мерки на няколко фронта. Имам чувството, че когато в институциите се говори за антимикробна резистентност, това е по-скоро някаква пиар акция, не се прави нищо конкретно. Наскоро обсъждахме отглеждането на зайците. Например, комисията отправи множество препоръки – но вие какво бихте направили за съществуващите заплахи? Например, трябва ли животните да се отглеждат интензивно, трябва ли да се отделят? Вземете стопанствата с зайци където се използват най-високите дози антибиотици. Не смятате ли, че трябва да има диференциран подход при отглеждането? Ние се занимаваме с инфекциозни заболявания сред хората, а темата, която вие засягате, не попада в нашия мандат. Освен ако няма пренасяне на тази резистентност от животното към човека, който го отглежда. Разбира се, че това се случва. И тогава ние правим своя анализ. Но иначе отглеждането на животни не е една от нашите задачи. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на доктор Амон. Аз съм от три години в Европейския парламент и съм свидетел на добрите резултати на вашия център. Вие се справихте с еболата, с други заболявания, но Нека да попитам, какво се прави по-настоящем наистина за антимикробната резистентност? В Холандия много се говори за нея. Вие казахте, че и се обръща огромно внимание, но комисарят заяви, че трябва да сме много по-ефикасни в борбата срещу заболяванията. Предполагам, че и Комитета на регионите може да работи по тази тема. Аз съм била кмет, имам опит, можем да разговаряме с кметовете, които идват в Брюксел с различните политически групи, защото няма ли общ подход, няма да се осъществи и напредък. Ако продължаваме в същия дух, е, в крайна сметка всички ще работим в изолация. Нека да мобилизираме Комитета на регионите, телевизията, обществените медии, да се работи на много нива, за да осведомяваме за резистентността. Желая ви успех и ви желая финансовите ресурси, от които ще имате нужда. Благодаря ви не само Комитетът на регионите е институция, с която трябва да работим, ние трябва да работим с всички години наред. Сме работили за това проблемът да бъде известен, да бъде в дневния ред на политическите лидери. Мисля, че в това вече успяхме. Както и вие казахте, сега трябва да се обединим и да се съгласуваме защото най-лошото е, когато от различни места излизат различни послания. Имаме и специалния ден, посветен на темата, защото, както и вие казахте, тук има много заинтересовани групи, НПО, обществото като цяло – СЗО имаме вече и цяла седмица посветена на темата. Виждаме, че различните страни провеждат и национални кампании, насочени към съответните групи, към здравните работници, които работят в болниците – или пишат рецептите, работи се с пациентите, има различни семинари за пресата, така че този многостранен подход го има и той е единствения възможен. Но като говорим за заинтересовани групи, тук се включват и ветеринарните организации, и фармацевтичните, заболекарите. С други думи, едно много широко ветрило – на групите, до които стигаме. Виждаме и резултати. Но резултатите не идват веднага. Необходимо е търпение. И човек трябва да мисли в перспектива от 5 до 10 години. Благодаря, госпожа Милион. Благодаря ви, госпожо председател. Доктор Амон, нека първо ви поздравя. Надявам се, че вие ще продължите да работите в агенцията. Искам обаче да спомена ЕФСА, друга агенция, Европейски орган по безопасност на храните. Всички ние искаме храната ни да бъде безопасна, но имаме салмонела, листирия, различни други зарази. Как ще работите с ЕФСА в сътрудничество? Всъщност сътрудничеството с ЕФСА е едно от най-отколешните тъй като още 2006 година започнахме докладите по Соносис. Освен това, ние разгледахме патогените в храната, които са сонотични. Като ги проследихме в човешката и животинската храна – Мисля, че точно така трябва да се работи в подобна област. Но, разбира се, тук не става дума само за съвместни анализи и доклади. Заедно с ЕФСА изработваме съвместни съобщения за пресата. Когато има някаква епидемия, също така правим и съвместна оценка на риска за да може общественото здраве и хранителната безопасност да вървят ръка за ръка. И от тук да се определят и мерките. Благодаря ви. Госп... Господин Фаряга. Доктора Андрея Амон. Е, Благодаря, госпожо председател. Доктор Амон, за хив заразата, сериозен проблем, особено в Португалия. Ранната диагноза е много важна, за може да се контролира това заболяване, както и ранното приемане на лекарства. На този фон, какво мислите по европейския консенсус по този въпрос? Разбира се, трябва да учитаме спецификата във всяка страна. През последните години науката постигна сериозен напредък. И какви препоръки смятате, че можем да направим и в други области, възоснова на постигнатото в областта на ХИВ? Ще започна с ХИВ. Както казахте, много е важно диагнозата да бъде поставена рано и рано диагностицираните да започнат а, своевременно да приемат лекарство. Сега по отношение на целите за устойчиво развитие, където ХИВ се споменава изрично, а именно до 2030 година да се сложи край на ХИВ и СПИН до 2030 година, с този подход няма да постигнем тази цел. Целта може да се постигне само с превенция на ХИВ. И това е, което се опитваме да утвърдим. Хубаво е, че има лечение, заразените с ХИВ лица могат да водят а, а, нов живот. Качеството на живота без ХИВ е по-добро. И това е към което трябва да се стремим и от е, човешка, и от економическа гледна точка, защото това лечение не е ефтино. Ето защо е, се заслужава да поразсъждаваме как да засилим мерките за превенция на ХИВ. Аз мисля, че това трябва а, да въжи за всички области. Наименованието на центъра е Център за превенция и за контрол на заболяванията. Това трябва да е нашия подход, госпожа Дали. Thank you, Chair um, and Dr. Amon. We come back with questions, but it's because it's... Благодаря в встъпителните си думи вие споменахте няколко въпроси. Аз искам да се върна на вашите встъпителни думи. Там казахте много ясно, че трябва да се погрижим да се предприемат незабавни мерки, а не мерки след една година. Предполагам, че имате предвид конкретни случаи. Понякога обаче е много лесно да се каже, че трябва да се предприемат действия незабавно, но всъщност поради бюрократични процедурни съображения действията се предприемат с забавяне. Има случаи, в които обаче действия трябва да се предприемат незабавно, вчера, а не днес. Как смятате да постъпите така че при необходимост да се предприемат незабавни действия. Всъщност аз имах предвид а, бързата оценка на риска. И като цяло а, ранното установяване на заплахите. Ние полагаме усилия а, така, че да следим ситуацията по света, за да е, установим своевременно тенденции, които биха засегнали Европейския съюз, тогава правим оценка на риска. В оценката на риска винаги предвиждаме възможност за превенция, но също така и за контрол. И както казахте, става дума за мерки. Някои мерки могат да се предприемат незабавно за да се разреши, да, за да се реагира при възникване на заболяване, но това не са дългосрочни мерки. Понякога дългосрочните мерки предполагат укрепване на капацитета, промяна в структурата, инструменти за изпълнение и така нататък. За мен това предполага да работим в взаимодействие с държавите, за да им помогнат да отстранят проблемите своевременно. С други думи, за нас това означава да помогнем на страните да предприемат бързи действия и по този начин да повишим подготвеността на Европейския съюз. Председателката, последния въпрос от мен самата. Какви са вашите предизвикателства като ръководител на агенцията? Имам предвид бюджет и ресурси. Както казах, за предизвикателствата сред тях са економическите, в началото на 2018 година приключихме с 10 съкръщение на работните места. Напълно е възможно да има допълнително ограничение на нашите ресурси. Това е което имах предвид, когато казах, че вниманието ни трябва да бъде насочено към онези области, в е, които ефекта на нашата дейност е най-силен. Това предполага да намерим е, инструменти за измерване на въздействието, е, но предполага и диалог с, с заинтересованите страни. Ние можем да правим предложения за дейности, които според нас добавят стойност, но трябва да се допитаме до заинтересованите лица, да видим какво мислят те, кое е най-важното за тях. Това е което имах предвид, когато казах, че е много важно да се стремим към максимално въздействие от наша страна. Как да ви кажа, когато излезем с независим и висококачествен продукт, който обаче е непотребен никому, това е разхищение на ресурси. Така че нека да се съсредоточим върху тези дейности, които са полезни и да е, осъществяваме тези дейности по максимално ефективен начин. Благодаря ви. И сега за заключителни думи е, госпожа Амон за обобщение. Имате думата за не повече от 5 минути. Да, благодаря. Искам да ви благодаря за въпросите. Може и да не съм дала толкова подробен е, отговор, колкото сте очаквали но искам да ви уверя, че е, ние е, ще използваме е, вашите коментари в очертаването на насоките на нашата дейност. Теми, темите, които повдигнахте, са теми, които очакват е, това са и нашите приоритети, но последните години показват, е, че плановете ни може да претърпят е, радикална промяна поради неочаквано събитие, да речем епидемия, която възниква а, неочаквано и всичко, всички останали предвидени дейности а, трябва да минат на заден план. Така че това, което изложих тук, може да се окаже, че няма да се изпълнява през целия период. Последният, ми, последният въпрос ми подсказва, че през следващите години ще трябва да работим с отрицателни приоритети. Не всичко, което според нас е абсолютно необходимо, може да се окаже невъзможно за реализация с оглед на ресурсите. Говорихме за глобалното сътрудничество. То също предполага ресурси. Ще трябва, ние ще трябва да работим с това, което имаме. Ще видим с какви варианти ще разполагаме за разширяване. Ако обаче няма варианти, Чисто и просто ще ограничим кръга на извършваните дейности. Ето защо ви моля за разбиране за това, че е напълно възможно да не успеем да изпълним всичко това, което бихме искали да изпълним. Също така е важно и това, което казах. Всички разговори за повишаване на ефективността е нещо, с което съм съгласна, но не искам а, да забравяме, че нашата цел е да правим оценка и да водим диалог по борбата срещу заразните болести. Ефективността сама по себе си е безполезна, ако не е свързана с въздействието и ефекта. Така че, когато говорим за ефективността, нека да е, я свързваме и с онези въпроси, които са в, нашите, в нашия мандат. Нека тези дейности да се извършват максимално ефективно и това е моята цел. Като организация трябва да премахнем онези дейности, които отнемат ресурси за произвеждане на резултат, който обаче е безполезен, защото не е ефективен. Това съм готова да направя, но не съм готова на компромис за нашата цел. Ние трябва да осигурим добавена стойност в областта на заразните болести. Председателката, благодаря ви. С това приключваме изслушването с кандидата за председател на Европейския център за контрол на заболяванията. Ще разговаряме с координаторите и пак ще имаме възможност да разговаряме с вас. Благодаря, госпожо Амон. Уважаеми колеги, преминаваме към точка 7 в дневния ред разглеждане на проект за доклад, изготвен от господин Септан с Мерки на Европейския съюз за устойчивост. Ще започнем дебата с изказване на докладчика. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за интереса и подкрепата между службите, докладчите в и докладчите в Сянка имаше много добър диалог, за който съм благодарен. Въпросът е изключително важен. А, именно целите за устойчиво развитие. Те са свързани с всеки аспект от работата на Европейския съюз и при толкова комплексна тема е много трудно да се разработи план за действие, който да обхваща всички области. Един от ключовите въпроси, които исках да очертая в представения доклад, е да посоча, че не става дума само за проверочен списък, към който да се придържа Европейския съюз. Това не е само списък от а, точки в а, програма за работа. Тук става дума за работа на всички нива на управлението, национални, местни, европейски. Единственият начин да спазим тези цели е не да разработим списък от мерки, които се ответстват на целите и в тях да включим конкретни дейности, а по-скоро с работата си в бъдеще да покажем как смятаме да изпълним целите за устойчиво развитие. Тези цели са приети от всяка държава членка и от Съюза като цяло. Те, са, те се разполагат хоризон, хоризонтално в всички действия на Европейския съюз и на държавите членки. Ето защо този процес трябва да включва анализ на възможността на различните субекти да изпълнят целите и също така да имаме възможност за измерване на постигнатия напредък. Имайки предвид комплексния характер на темата, е жалко, че е малък брой на парламентарните комисии, които ще разработят становище. Според мен това ще доведе до ограничение на техническите познания, но заедно с това, с докладчите в сянка ще можем да проявим повече творчество и ще обхванем работата на повече комисия. Следва да си дадем, следва да включим всички области, които водят до подобряване на качеството на живот. И тук в Европейския съюз. Докладът включва. Докладът е, се разпростира върху 800 думи, което е недостатъчно за толкова комплексна тема, но се надявам, че това е структура, която ще обогатим с процеса на изменения. Това е процес, в който ще очертаем начините, по които смятаме да изпълним заложеното в доклада. Опитах се да постигна няколко цели в рамките на наложените ограничения. Докладът има за цел да направи така, че спазването на целите за устойчиво развитие да бъде да залегне в настоящите и бъдещи дейности на Съюза. Когато формулираме подход на Съюза за платформа за различни а, субекти, тези а, консултациите на различните нива да бъде задължителна част от процеса. Аз съм разгледал всяка от целите за устойчиво различие. Тези цели трябва да бъдат включени в стратегията за по-добро регулиране. Очертани са области, в които европейската политика се отдалечава от целите Например, споменава се, споменават се конкретно биогоривата. Най-сетне, много е важно в доклада да се отчете, че това не е процес, в който всички ще спечелят. Очевидно е, че е, ще има и губещи. Е, в устойчивата индустрия наскоро стана модерно да се претендира, че съществуват магически решения за сложни проблеми, също и, че не съществуват проблеми в определени области, особено тези, които имат силно въздействие върху планетата. Не можем да заобиколим проблемите, не можем да продължаваме да се преструваме, че изпълняваме цели за устойчиво развитие, след като е, продължаваме с емисиите на парникови газове. Някои производства ще трябва да бъдат закрити. Това означава, че хората, които биват засегнати от тези мерки, ще трябва да бъдат подпомогнати. Ето защо принципът за справедлив преход е много важен започнах работа по изменение на собствения си доклад. Някои от тези изменения ще бъдат насочени към детайлизиране на платформата за множествени заинтересовани лица. Институции, европейските институции не могат да изпълняват законодателство а, на отделни местни нива. А, разбира се, проблемите се решават на местно ниво, но а, е необходимо действията да бъдат комплексни в зависимост от ситуацията. Ето защо искам да подчертая важната роля на Комисията на регионите, с които обсъждаме уточняването на работните взаимоотношения. Ето защо аз бих искал да се работи един форум, в който парламента, комисията и съвета да работят заедно, да идентифицират пречките. Надявам се, че колегите ще внесат изменения, които отразяват собственият им опит в областта на най-добрата практика, както и пречките. Мисля, че трябва да проявим творчество. Много е важно да постигнем целите, които са е, очертани. Това е важно и за работата на парламента. Очаквам да чуя становищата на своите колеги. Благодаря. Сега думата имат докладчите в сянка. Господин Фария. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, най-напред бих искал да поздравя колегата Септан за изготвеният от него доклад. Аз съм докладчик в сянка по него. Първият доклад да разглежда предизвикателствата, които стоят пред Европейския съюз в опитите за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН, прияти на 25 септември 2015 година в рамките на срещата на високо равнище за устойчивото развитие. Смятам, че Европейският съюз разполага с безпредседентна възможност да да играе водеща роля в областта на устойчивото развитие. Трябва да имаме повече амбиции, но също така да действаме целенасочено за постигане на целите за устойчиво развитие. Не можем да си позволим двусмисленост, имаме нужда от цялостни решения на сложните проблеми, пред е изправен света. Изправени сме пред все по-сложни взаимосвързани кризи, сред които са финансовата криза, измененията в климата, всички политически и екологични кризи са взаимосвързани и не можем да се опитаме да подолеем една криза, изолирана от останалите, както каза с пълно право и докладчика. И в този контекст е, работих по проекто доклада и става ясно от него, че основната ни цел е да засилени политическата визия, заложена в този доклад. Имаме нужда от специфичен план за действие, ако искаме да постигнем истинско устойчиво развитие. Имаме нужда от амбиции, които да са на висотата на програмата за устойчиво развитие до 2030 година. Някои от целите и амбициите ни вече са заложени в, в европейските политики и цели, но трябва да сме наясно, че това, което в момента е заложено в нашите политики, не е достатъчно за постигане на целите за устойчиво развитие. Така че, скъпи колеги, казвам с няколко думи, все още работим по изготвянето на доклада, но в него се обособяват области, предлагат си идеи, и се показва къде липсата на достатъчно взаимовръзка с първо и работа по причините за бедността, и другите проблеми могат да дадат, доведат до сериозни проблеми с постигнат на целите на устойчиво развитие. Имаме нужда от целенасоченост, последователност и съгласуваност на действията за постигане на ЦУР. Имаме нужда също така от много ясни показатели, по които да измерваме напредъка постигнат за пост... при 70-те цели сочово развитие и останалите ни приоритети в областта на устойчивото развитие. Също така в доклада призваваме Европейската комисия да стори обещаното, а именно да гарантира, че основните амбиции, заложени в програмата Сточево развитие, се отразява в всички политики на Европейския съюз. Съобщението на Европейската комисия от 20 и 2 ноември 2016 година е наречена е, е, Европа действа за устойчивото развитие и там се изреждат приоритети и съвпадащи приоритетите в програмата за устойчиво развитие на ООН, без обаче да се навлиза в подробности за това какво всъщност ще се държа тази програма. Така, например, Европейската комисия предлага да има многостранна платформа, която да играе активна роля при обменът на най-добри практики в областта на целите за устойчиво развитие във всички области, което да обхваща всички области и всички държави членки на Европейския съюз. Не се казва обаче нищо повече от това доста общо изявление. Ето защо аз предлагам в доклада чрез изменения, които разбира се ще бъдат разработени в тясно сътрудничество с докладчика, да разясним, че устойчивото развитие трябва да е в центъра на европейските политики, че ние тук в Европейски парламент може да си играем ключова роля, за да гарантираме достоен живот за всички. Тема, която засегна си ме докладчи преди малко. Благодаря ви, госпожо председател. И аз много ви благодаря. Думата Thank you, Madam Chair, and I would like to thank Seb Dance for his, for his report. Аз много ви благодаря на докладчика за неговия доклад. Благодаря напред на Европейската комисия за съобщението. Като цяло гледам много положително на работата на Европейската комисия, но този път трябва да си призна, че просто бях шокиран от това съобщение. Съобщението е шокиращо слабо. Единственото, което мога да одобря в него е заглавието Следващи стъпки за устойчиво бъдеще на Европейския съюз. Потрясаващ е за мен факта, че Европейската комисия напълно е пропуснала каква е основната цел на целите за устойчиво развитие. Ако сравните целите за, на развитие целите на хилядолетието за развитие с целите за устойчиво развитие, каква е основната разлика? Основната разлика е факта, че ООН признава, че намаляването на бедността е възможно само ако а, преминем към устойчива економика. А именно това липсва в съобщението на Европейската комисия. Там просто се отбелязват някакви някакви точки в някакви формуляри. Няма нищо реално в, по съществено в отпоръките на Европейската комисия. Разбира се, има много големи и други предизвикателства пред Европа. Економиката, създаването на работни места, остаряването на, застаряването на населението, пешенците, войната в Сирия. Но всичките е, са обхванати в едно огромно предизвикателство и то е преминаването към устойчива економика. Това е абсолютното предусловие, за да може да се справи всички останали предизвикателства. И комисията напълно пренебрегла този факт. И наистина не разбирам защо. Европейският парламент определи, че трябва да има заместник председател на Европейската комисия, който отговаря за устойчивото развитие. Целта беше той да излезе с новата програма за бъдещето, и устойчивото развитие трябваше да бъде заложено в центъра на всички останали европейски политики, но това не се случва на практика. Погледнете страница на накрая, там се твърди европейският социален модел няма да бъде устойчив за бъдеще, ако економически растеж остане на настоящото равнище. Не! Социалният модел ще бъде устойчив само ако успеем да направим економиките си устойчиви, което няма нищо общо с а, основите на економическия ни модел или на социалните ни модели и нататък. Тук говорим за устойчивост. В Съединените щати се говори за това, че Америка трябва да бъде първа, но ние не трябва да отговаряме с това на с твърдение, че Европа трябва да е на първо място. Не, трябва преди всичко да се случим върху устойчивото развитие и това не се случва. Да вземем за пример биологичното разнообразие. Това е застраховката ни живота разполагаме с някаква стратегия, но по средата на изпълнението и положението просто е безнадежно. Нищо не сме постигнали към момента. Европейската комисия какво прави? Чисто просто нищо. Може би комисаря Вело се опитва да направи нещо, но този тема трябва да се работи на най-високо равнище, както съм твърдял нееднократно. Така че наистина съобщението е изключително разочароващо. Почетавам го толкова ясно днес, защото наистина сме на кръстопът с Брексит, въпреки че самото събитие е отрицателно, разполагаме с прекрасна възможност да променим европейските политики. Говорим не само за прегледа на настоящата годишна финансова рамка, но и на следващата МФР. Устойчивото развитие наистина трябва да се превърне в а, а, абсолютно предусловие за всеки проект, който се финансира по ЕФСИ, например. А сега се оказва, че финансираме проекти, които после ще трябва отново да променяме, т.е. да разпиляваме пари и не си вършим работата. ЕФСИ като цяло трябва да бъде преразгледан. А общата сърскостопанска политика също е безнадежна. Живеем в много интересна епоха, а пък Европейската комисия излиза с обща стратегия за устойчивостта която се свежда чисто и просто до едно хубаво заглавие. Така че се обръщам към Европейската комисия, свършете си работата, започнете от начало и тогава може би и ние ще можем да свършим нещо. С голяма тъпъня очаквам отговорите на Европейската комисия. Бих се радвал господин Тимерман да ни посети следващия път и да ни обясни защо ни губи времето с това съобщение на комисията. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Ек има думата. Ja, vielen Dank. Eigentlich kann ich mich meinem Vorredner... Много ви благодаря. Напълно съм съгласен с казаното от преждеговорещия. Съобщението на Европейската комисия твърди, че обществото е изправено пред много проблеми, свързани с устойчивостта за замърсяването, проблемите с недостига на устойчив е, енергетика и т.н. Съгласна съм тези твърдения, но съм много разочарован това, което ни предлага Европейската комисия. Тук няма никаква визия, няма никакви политически отговори, а именно от тях се нуждаем, за да се справим с е, установените проблеми. Как е възможно съобщението на Европейската комисия изобщо да не засяга въпроса за устойчивото потребление и устойчивото производство. Това е напълно безотговорно. Всъщност оставам впечатлението, че това изобщо не е приоритет за Европейската комисия. Говорим за възможност. Говорим изобщо за това дали ще оцелее планетата, говорим за бъдещето на човечеството. Нужно ли е да припомним на Европейската комисия, че съгласно доклада за устойчивостта 60% от растителните животински видове са под заплаха. 77% от местообитанията са поставени под заплаха от интензивното селско стопанство, съгласно докладите на Световната здравна организация и Световната търговска организация показват, че интензивното земеделие влушава качеството на почвите и значително намалява биологичното разнообразие. Така че призоваваме Европейската комисия и нашата парламентарна комисия да погледне препоръките на специалният а, представител на ООН за правото на достъп до храна. Тя призовава за една истинска революция, за кардинална промяна на моделите на потребление и на производство в Европейския съюз. Така, например, трябва да се прилагат всички мерки за екологизиране в рамките на ОСП, но това е напълно недостатъчно. Предложението на Европейската комисия не е достатъчно амбициозно, повърхностно, честно казано, е чисто е просто безотговорно. Там, където аз идвам, се казва, че ако безотговорността беше полезна, ще да се чуват писъци от болка по цялата планета. Благодаря ви. Следващият оратор съм аз самия. Съжалявам, колеги, не очакваха да председателствам заседанието. Ще се опитам да се придържам и аз към отделеното ми време за, за изказване. Не, не, напред да се присъединявам към колегите. И аз бях малко разочарован от съобщението на Европейската комисия по темата. То далеч не е написателно това, от което се нуждаем, за да постигнем заложеното в програмата за устойчиво развитие на ООН за да може европейските политики да са пълно съгласувано с ЦОР. Но бих искал да се, да се съсредоточа върху доклада, нашия докладчик. Приветствам го, смятам, че той е отлична основа за бъдващата ни работа. И сега въпросът е какво може да направим от тук нататък с това, с което разполагаме. Приветствам препратките в доклада, с които се призовава Европейската комисия с цялото европейско законодателство да бъде съгласувано с ЦЛР, е като например целите по отношение на измененията на климата, както каза и докладчика, настоящите цели на Европейския съюз по отношение на изменението на климата съвпадат с, е, с заложените по споразумението от Париж. По отношение на економиката, имаме нужда не от козметични промени, от нещо напълно ново. Прибатката към гражданите и регионите също е много важна, но все пак ми се струва, че някои части на доклада биха могли да бъдат засилени и подобрени. Първо място смятам, че от страна на Европейската комисия се нуждаем преди всичко от систематичен преглед на всички европейски политики, всички европейски средства, и а, средства, които се отпускат държавите членки, т.е. проверка дали те съвпадат а, с а, целите за устойчиво развитие, независимо дали говорим за целите за устойчиво развитие на ООН или нашата собствена програма за устойчиво развитие. Доколкото знам, няма в момента систематичен мониторинг за това дали различните ни политики в различните ни области допринася за постигане на целите за устойчиво развитие или не. Правят се опити от страна на Европейската комисия, като например прегледа на оценките за въздействие в околната среда. Това е първа стъпка напред, но далеч не е достатъчна. по отношение на съществуващите регламенти и прегледа на съществуващата стратегия, според мен тя не е достатъчна. Има прекалено много голямо поле на развитие за държавите членки и няма достатъчно строг контрол и е, наблюдение от страна на Европейската комисия. Също така смятам, че трябва да вземем по-строга позиция по отношение на биологичното разнообразие. Очевидно това е много сериозен, е, да не кажа най- може би най-сериозен проблем, който сме изправени по отношение на устойчивостта Европейското биологично разнообразие, европейските екосистеми са поставени под заплаха и трябва да ги защитаваме по-добре отчасти чрез по-доброто прилагане на съществуващите съществуващата регулаторна рамка и съществуващите към момента мерки. Има и много други въпроси, които ще обсъдим при, на заседанията на докладчика с докладчите в Сянка, но накрая бих искал да ви припомня колко важни са кампанията за на населението и образованието. В Европа най-накрая започва да се обръща повече внимание на голямото значение на усечивостта на различно държавите членки, но трябва повече да се инвестира в образование и осведомяване на населението, да убедим гражданите, че без устойчива европейска економика нямаме никакви шансове да постигнем успех през 21 век. Благодаря ви. Думата им госпожа Еви. Грация, президенте. Е, Дунко е... Благодаря, и аз гледам положително на доклада на господин Денс. Въпреки, че и аз съм настроена много критично към текста на комисията. Първо, данните, на които трябва да се основава оценката, например доклада на Европейската агенция за околна среда за състоянието на околната среда през 2016 година. Това трябва да бъде отправната точка за всеки анализ. И това данните са доста тъжни. Доклада показва, че 4 е, от показателите говорят за влушаване по-конкретно по отношение на биологичното разнообразие, опазването на местообитанията, също така и емисиите на парникови газове от, в сектора транспорт. Също така качеството на водите. Тук липсват данни. Държавите членки не подават информация тези цели няма да бъдат постигнати през 2020 година. Това е почти сигурно. Има и други сектори, по-конкретно 7 на брой, в които има подобрение, но е трудно да се постигнат целите до 2020 година замърсяването на, на околния въздух. Също така твърдите чисти, е, частици, шумовото замърсяване, също така е, производството на месо и риба. Това са все области, в които няма да се постигнат набелязаните цели. Само в областта на 9 се е предвидено постигане на целите. И в този тъжен контекст би било добре да се насочи вниманието в тези области, в които Европейския съюз трябва да поднови усилията си. Тук трябва да се замислим и за индикаторите и за оценката. Защо? Защото твърде често показателите не са много прецизни. Например, що се отнася до въздуха в граговете, много често се говори за намаляване на твърдите частици PM10 и PM4, но не се държи сметка за замърсяване от по-дребни частици, които са свързани с отсъствието на филтри. Друг пример е и замърсяването с азотен окис. Освен това ми се струва, че в този доклад ние многократно сме учели, че в областта на околната среда не са постигнати резултати и трябва да подложим нещата на откровенна критика. Няма никакви стимули за финансиране в от страна на индустрията в по-чисто производство. Съгласна съм и с казаното до сега. Голяма част от финансирането, което Европа предоставя, е насочено към големи проекти, много често безполезни, много често замърсяващи. и често те са свързани с използването на изкопаеми горива. Не е това посоката, в която искаме да вървим. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Мерси, мерси, <coughs> Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за неговите усилия. Документът на Европейската комисия за европейското бъдеще, в което има неравенство между мъжете и жените, неустойчивост и така нататък, се спира и на кръговата економика и енергетиката. Трябва да се смени колкото се може по-бързо парадигмата. Преди да мислим за последиците, трябва да се насочим към първопричините – Имаме интензивен поток от търговски стоки и пътници и изхвърляне на пластмасови отпадъци и в моретата и океаните. Ние трябва също така да защитим европейските индустрии. Тук имам предвид инвестициите, предлагани от комисията при ВИ фотоволтаиците и също така вятърната енергия. При фотоволтаиците и вятърната енергия обаче европейската индустрия стана жертва на дъмпинга на Китай. Би трябвало на първо място също така да се осигурят равни условия на конкуренция с страните по света. Това мисля, че трябва да е в бъдещия ни дебат. Благодаря ви. Чухме докладчиците в сянка, сега нека чуем и останалите колеги. Заповядайте, колегата Белер. Благодаря. Наистина, доста критики вече се отправиха, като разгледаме темата за устойчивостта Искам да благодаря обаче на докладчика, тъй като всички ние трябва да използваме възможността, за да направим нещо положително. Аз съставям становището в Комисията по селско стопанство – Направи ми впечатление, че селското стопанство и горското стопанство в частност изобщо не се включват в документа, затова и заставих някои изменения в този дух. Селското и горско стопанство са важен източник на заетост и на биоразнообразие. Тук мога да ви дам пример с Германия. Всеки трети хектар – в селското стопанство е обхванат от екологични програми и програми за опазване на биоразнообразието. Да, тук е има нужда от подобрение, но не бих казала, че всичко е толкова отрицателно, за разлика от предходните колеги. По-скоро ме ме вълнува опазването на много от семейните фирми, как да опазим и фермите, и устойчивостта, и биоразнообразието? Тук опираме до баланса. Ще предложа изменения по тези въпроси. Благодаря. Госпожа Дали. Thank you, chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Устойчивото развитие трябва да бъде водещ приоритет за европейските институции. Обедена съм, че тези принципи за устойчиво развитие трябва да се защитават така, както са залегнали в програмата до 2030 година. Нашия докладчик господин Данс има трудна задача в затвърждаването на принципите, но задачата си струва. И ние, като членове на парламента, можем да работим на тази основа, да разработваме идеи. Нашата политическа група е на мнение, че има спешна нужда от конкретен план за действие – тази тема би трябвало да бъде и в центъра на всички европейски политики. Нека бъдем толкова амбициозни, колкото и при съставянето на програмата до 2030 година. Важно е да се набележат областите с необходимост от по-активно действие. Трябва също така да конкретизираме и проблемите – Европейския съюз полага усилия вече две години, за да се справи с миграцията. Явление, което само показва как липсата на устойчиво развитие в други части на света се превръща в пряко предизвикателство за самите нас. Освен това, между економиките на държавите членки също има разлики и това от своя страна води до неравенство и несправедливост. Ние имаме нужда от съгласувано европейско действие и устойчиви политики и в области като международна търговия, хуманитарна дейност. Според мен всяко решение на Европейския парламент трябва винаги да има предвид последиците. Това, което решаваме днес, ще се отрази върху живота и на самите нас, и на нашите деца. Затова и трябва да бъдем отговорни. Наистина да приемаме положителни отношения за нашите общества и света като цяло. Искрено се надявам, че докладчикът и докладчиците в сянка ще съставят един добър доклад, който ще ни постави в силна позиция. Благодаря. Госпожа Шумахер. Заповядайте от името на комисията. Благодаря ви, благодаря и на докладчика. Приветстваме доклада, благодарим и за проведения дебат и както и за енергичната критика. Според нас докладът много добре разглежда важните теми и предизвикателства, както и вие посочихте. Самата задача беше трудна и вие сте го забелязали. Това е отразено и в нашето съобщение. И в съобщението, а мисля, че и в доклада се изброяват проблемите – като също така се заявява, че екологичните политики могат много да допринесат за устойчивостта. Но ние не бива да спираме до тук. Не бива да се мисли само за екология, трябва да се мисли и за социалното измерение на устойчивостта. И това, което се казва в доклада, отговаря и на социалната програма на комисията – от гледна точка на устойчивостта имаме политиките срещу измененията на климата, политиките за енергийни, енергийния съюз, така че сме направили доста и в съобщението си казваме, че искаме да запазим своята водеща роля и в бъдеще. Съставихме доста обхватни политики, които бихме искали да се изпълнят най-вече трябва да се проведе тъй наречения мейнстриминг – рационализиране на всички политики, включително и екологичните, нещо, което се изисква и по договорите. Вашата комисия също го прави. В съобщението си казваме, че имаме нужда от по-добри регулаторни инструменти, за да постигнем устойчивост. И тук всички трябва да работим заедно. Имам предвид и групата председателствана от първия заместник председател. Това означава, че втория кръг от въпроси е свързан пряко и с бъдещето на Европейския съюз. Комисията знаете, че работи върху бяла книга – сега няма да се спирам на нея, но ние подготвяме поредица от бели книги, както знаете, все за бъдещите политики. И сега в рамките на няколко минути ще отговоря на конкретните коментари. Първо, съгласни сме с казаното от докладчика и други, тези цели изискват нов начин на работа и мислене и в съобщението си заявяваме, че всички ние трябва да работим по нов начин, по-конструктивно, чрез нови форуми. Един от тези нови форуми е една от платформите за множеството заинтересовани лица. Всички ние има какво да научим. Няколко от вас споменаха и значимостта на измерването. Наистина това е много важно. Ние редовно трябва да докладваме и пред ООН. Има и докладване на ниво Европейския съюз. То е редовно. През последните месеци разработваме показателите за това докладване. Те ще бъдат готови по-късно през годината. Някои от вас споменаха необходимостта от план за действие. В съобщението си не включваме такъв план. Според нас е трудно да се състави подобен план за бъдещите 15 на години, така че да се обхванат всички цели за устойчиво развитие. По-скоро ще имаме работни програми – Ще отговоря и на господин Гербранди и неговите критики. Вие казвате, че не споменаваме економическия преход. Аз мисля, че го споменаваме, защото в съобщението си казваме, че Европейския съюз трябва да се включи на световната сцена и да развива кръгова економика. Освен това, по тази тема ние ще докладваме ежегодно, като се спираме на съответните цели за устойчиво развитие. Имам предвид цели, които са важни за кръговата економика. Например, 12 от тези цели са пряко свързани с ефективността на ресурсите – Говорихте и за биоразнообразието. Знаете, че ние направихме проверка на състоянието на биоразнообразието. Заключението е, че са необходими спешни действия. Знаете каква е концепцията за лимитите на планетата. Заключението е, че наистина трябва неотложно действие. И аз съм съгласна и с вашето наблюдение. Накрая, казаното от госпожа Дали, миграцията наистина е едно от важните предизвикателства пред вас, пред нас – Съобщението прави анализ на вътрешната дейност на Европейския съюз, но имаме и един втори документ за европейския консенсус. Той се обсъжда с Европейския парламент и държавите членки. Ние искаме да сме сигурни, че развиваме и външна дейност, съответно и външни политики. С това ни ангажира и съобщението. Много ви благодаря. И сега, за да приключим дебата, ще дам думата на господин Данс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички изказвания. Както вече се каза, съобщението има доста несъвършенства. Аз съм съгласен с колегите, които обърнаха внимание на тях. Но тук има два подхода. От една страна липсата на амбиция може наистина да бъде толкова отчетлива, че да ни принуди да тръгнем по друг път, но нашият доклад всъщност е и възможността да проявим по-творческо отношение. Огромни са предизвикателствата пред нас. Ето, проучващите климата на големия коралов риф е, днес заявиха, че се предават, че вече нищо не може да се направи. Какво ще кажем на децата си и на внуците си, че просто сме се предали, че е било твърде трудно? Не можем да го позволим, е, защото това би бил пълен провал и за бъдещите поколения, и за самите нас. В отговора на комисията ми се струва, че се прокрадва идеята за някаква вътрешна борба, що се отнася до амбицията. И ние като парламент можем да я подкрепим, да излезем с амбициозен доклад, който също така да дава възможността и на комисията да отиде по-далеч. Но мисля, че не бива да се подаваме на изкушението само да критикуваме. Чухме доста проблеми, но би трябвало целите за устойчиво развитие да се вграждат в всички тези решения. И това е важно изобщо за работата на комисията и всички европейски институции да върнем тези цели. Както господин Гербранди каза, тук не ни трябва просто проверовачен списък. Таблица на показатели, план за действие, финансиране, селско стопанство, биоразнообразие – миграционна криза, разлики между държавите членки. Ето всички тези теми са теми, по които трябва да работим заедно. И това трябва да са приоритетите, отразени в доклада. Ясно е, че тук няма да разчитаме на традиционните партийни разделения, където всеки се опитва да събере точки на гърба на някой друг. Не, тук трябва да се обединим. До някъде бяхме разочаровани наистина от това банално съобщение, с което комисията излезе в началото. Но тук е важно да затвърдим ролята на парламента като водещ в амбициозния подход. Нека да направим точно това и останалите да ни последват. Надявам се това да е подходът. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Двадесет април 11 часа е крайния срок за внасяне на измененията и може би 21-2 юни ще е времето за гласувания. С това приключваме към точ... с точка 7 и преминаваме към точка 8. Точка 8 е ежегодната размяна на мнения с господин Ханс Браунингс, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда. So, for... Благодаря за това участие в годишната размяна на мнения. Ще разгледаме работната програма на агенцията за 2018 година. Веднага ви давам думата за встъпителни думи и след това по всяка вероятност колегите ще имат въпроси. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Това е чудесна възможност да, обсъди, да обсъждаме ежегодно политиката, която водим. Това не е единственият диалог с парламента. Неколкократно съм разговарял с различни комисии, вашата комисия, транспортната, комисията за енергетика. Е, ние обсъждаме широк кръг е, политики. Заедно с това проведахме среща с вас по време на годишното посещение в агенцията в е, Копенхаген. Среща беше много плодотворна. Там присъстваха няколко депутати. Срещнахме с новата председателка и секретарията. Опитахме се да дадем максимална подкрепа на докладчиците и докладчите в сянка, които потърсиха помощта на агенцията. Нашата дейност се ръководи от заложеното в многогодишната програма. Целта ни е да се съсредоточим върху дългосрочен преглед и изпълнение на политиката. Ние подкрепяме европейското законодателство, като събираме информация и я анализираме, с което подпомагаме дейността на институциите и по-конкретно дейността на генерални дирекции околна среда и генерална дирекция климат, но също така работим и по по-интегрирани програми в по-дългосрочен план. Там вниманието е насочено към по-интегрирани системи на производство и потребление. Тези програми се промениха през последните години. За пример, когато започнах работа през 2013 година и разработихме на многогодишната програма Нямаше енергиен съюз, споразумение от Париж, нямаше цели за устойчиво развитие и затова очевидно е необходимо да адаптираме своята програма всяка година с подкрепа на управителния съвет. Не пренебрегваме и вниманието към държавите членки. Ние работим за 28 държави членки, плюс други страни, които членуват нашата агенция. Целта ни е да подпомагаме изграждането на капацитет на национално ниво в съответствие с европейския дневен ред. Сега ще разгледам стратегическите области в нашата дейност, а именно политиката, свързана с изпълнение на европейско законодателство. Първо, за директивата за мърсяване и тавани на емисиите, очевидно е, че има ежегодни доклади, а, които са, привличат сериозно внимание в редица държави членки. Качеството на въздуха е в дневния ред и ние подпомагаме дейността им с анализ на данни. Все по-често правим връзката с здравеопазването и факторите за замърсяването. Директивата за индустриалните емисии е по-технически проблем, но ние работим с Генерална дирекция околна среда, за да се организира по-добре докладването в тази област, защото има какво да се спечели на национално ниво. Е, в рамките на Енергийния съюз е, ние ще подпомагаме три от пете области, именно докладване по емисии на парникови газове, възобновяеми е, енергийни източници. По новия пакет климата ние ще осигуряваме годишен доклад за данните на държавите членки и дали и докъде се стигне в изпълнението на програмата за 2020 мисля, че можем да кажем, че като имаме предвид промените в климата, на които сме свидетели, но скоро започнахме работа по доклада за климата уязвимостите в Европа, в темата за адаптацията към климата след Парижското споразумение привлича все повече внимание. Също така ще работим и по един от основните законодателни актове състоянието на европейската вода, доклад по който е постигнат сериозен напредък. Там, където става дума за индустриално замърсяване, не са изпълнени редица цели. Имаме и система за информация за водата в Европа, ние ще включим и морски елемент. Тук правим връзка с следващата точка. Смятаме, че се отчита все повече ролята на морските екосистеми и значението им в измененията в климата. Ние се подготвяме за доклад за състояние на морската среда за 2019 година. По-нататък, в съответствие с работата по директивата за местообитание за птиците, директивата за природата, стратегията за биологично разнообразие, ние а, оказваме помощ на институциите в, в тези дейности. Най-сетне наблюдение и докладване. Със своята дейност а, ние ще подпомогнем намаляването а, на тежестите, като разбира се, а, полагаме усилия наблюдението и докладването да съответства на, изискванията. По-на стратегическа област за е оценка на системните предизвикателства ние работим по кръговата економика, ефективност на ресурсите, работим по редица доклади заедно с научни институции в Европа, с държавите членки и разбира се с Евростат и Генерална дирекция околна среда, смятаме, че трябва да се положат сериозни усилия за събирането на данни. Е, опитваме се да постигнем тази цел е, и също така да установим слабостите, що се оказва, що се отнася до устойчивостта и прехода. Тук става дума за благоденствие в, без да се вреди на околната среда. По-нататък преглед за изпълнение на екологичните решения, анализ, който се основава на конкретни показатели. Той ще бъде част от наблюдението на седмата програма за действие в областта на околната среда. Our capacity in line with our contribution to the CAP uh, reform uh, and analysis that will come. And on the urban agenda, we по градския дневен ред ние се опитваме да дадем своя принос към амстердамския дневен род. В едно изказване беше споменато, че ние докладваме по седмата програма за действие в областта на околната среда и имаме показатели, които използваме и табло. Що се отнася до доклада Европейска среда, състояние и перспективи, аз ви го представих, но вече планираме доклада за 2020 година. Той ще има две части. Едната от тях ще бъде изпълнението на европейското законодателство в съответствие с седмата програма в областта на околната среда. И накрая системните предизвикателства. Е, европейска инициатива за човешкото бионаблюдение с помощта на Агенцията за околна среда на Германия. Тя ще обогати нашите знания за околната среда и здравето. В е, е, и интерес на времето ще бъда кратък по третата стратегическа област. Ние е, работим с Генерална дирекция Климат и с Евростат – създадена е европейска мрежа за екологична информация и наблюдение. Целта е да подпомогнем капацитета на държавите членки тук а, а, ние работим а, за информационни продукти. които са необходими, те трябва да бъдат адаптирани с оглед на потребностите за информационна сигурност. Разбира се, ние е, носим отговорност е, за наземния аспект на Коперникус. В, е, ние работим с страните, със съседните страни, с страните в Средиземноморието, тъй като имаме обща екосистема, също въжи и за страните на изток от нас. Както знаете, работим и с страните от Западните Балкани. И накрая, както сигурно знаете, ние извършваме оценка в съответствие с, регулаторната проверка. Това означава, че се прави оценка по пет критерия това може да доведе до преразглеждане на регламента и ние ще разгледаме е, задачите, които извършваме, служителите. Що се отнася до ресурсите допълнителните задачи, аз вече споменах няколко задачи в съответствие с е, промените в политиката. Ние трябваше да променим своите приоритети с оглед на програмата и накрая отрицателните приоритети. През 2013 година ние бяхме предвидели 5% съкръщение на служителите. В момента съкръщението е 10%. С други думи, трябваше да направим, да вземем допълнителни решения – не ни беше приятно да го направим и то не отраз... Ние работим по тези въпроси не с оглед на качеството на служителите, но ние просто трябваше да се съобразим с ресурсите. Съкратихме международната и глобална дейност в момент, в който света има нужда от ясно лидерство – Съкръщаваме и регионалната дейност в областта на туризма, например, устойчивостта. Съкръщаваме и присъствието си в Брюксел. Много често ни питат – не, не можем да вършим работата си по начина по който бихме искали. Съкръщаваме и други дейности. Аз лично не смятам, че трябва да инвестираме в област, ако не можем да осигурим качество. В крайна сметка трябва да се постигне повече с по-малко. Основната ни цел е да запазим качеството. Ако предстоят допълнителни съкръщения, ще трябва да продължи този дебат с управителни съвети с вас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за много ясното изложение. Няколко колеги поискаха да се изкажат. Господин Гербранди е човека за връзка с агенцията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Балнингс, за много ясното изложение. Винаги е удоволствие да разговаряме с вас. Заслужавате много по- масирано присъствие в залата, но това е друг въпрос, особено защото Агенцията по околна среда е най-важната агенция в Европа и по тази причина искам да започна с това, с което завършиха. Казахте много ясно, че допълнителни съкръщения ще повлияят отрицателно върху качеството на работата. Бих искал да обърна нещата, ако смятаме, че дейността на Агенцията по околна среда е важна, не само а, трябва да се е, избегнат съкръщенията, а именно да се е, увеличи бюджета. Трудно е да се обясни защо брой на служителите е по-малко, отколкото беше преди 10 години, след като ние възлагаме на тази агенция повече работа. Значението на тези агенции в глобален мащаб нараства, така че подходът, който е възприят, е доста странен. Тук е, стигам и до въпроса си. Вие казахте, че сте принуден да съкратите международната си дейност. Днес се проведе е, срещна високо ниво по енергетиката. Не беше постигнато споразумение. Също така сме свидетели, че Съединените щати аген... Е е, съкрати бюджета на Агенцията за околна среда с 30 или 40%. Участието на САЩ в е, ООН ще бъде много по-ограничено и въпросът ми е съкръщението на, международ... съкръщаването на международната дейност и отрицателните тенденции в САЩ означават, че основните участници Европа и САЩ са изправени пред опасност. По-конкретно техният принос. Споменахте и процеса на оценка, който извършвате. Аз няма да повтарям това, което казахте, само ще подчертая колко е важно това. Ние като депутати от парламента, особено от Комисията по околна среда, също ще трябва да дадем своето становище по дейността на агенцията. И най-сетне едно предложение. Кръговата економика е, е все по-важна тема. Разбира се, състоянието на околната среда, на природата. Агенцията може ли да започне работа по доклад на кръговата економика? Наясно съм, че това представлява допълнителна задача, но с оглед на контекста тази тема е, е много важна. Благодаря. Само госпожа Дали се е записала. Веднага ще й дам думата. Господин Ненкарт. И така, вдигнете ръка и ще ви запишем. Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател, благодаря господин Браунингс. Много е, е жалко това, с което завършихте. Е, тъжно е, че финансовото положение на агенцията е толкова тежко. Според мен това е област, е, която трябва да бъде приоритетна, ако действително разбираме връзката между околната среда, здравето на гражданите, също така и околната среда и общественото здраве на гражданите. Това е особено важно. Въпросът ми е съсредоточен върху връзката между околната среда и общественото здраве. Вие посочихте този аспект, когато говорихте за замърсяването и националните тавани за замърсяване. Всеки ден чуваме за различни проучвания, които правят връзка за замърсяването в градовете и различните видове заболявания и опасности за здравето, особено връзката връзката с шосейния транспорт. Проучването от 2016 година, публикувано от агенцията, говори за това, че околната среда е най-голямата опасност за здравето в континента. И там цитират ваше изказване емисиите, ситуацията с емисиите е по-добра, но не достатъчно, за да се избегне вредното въздействие върху здравето. Няколко въпроса. Говорите за карбонизацията на шосения транспорт. Смятате ли, че Европейския съюз а, ще успее да реализира е, революцията с е, електромобилите. Е, ще цитирам за пример Норвегия. Често се казва, че понякога е полезно да се подпомогне взаимодействието между правителства. Какво може да се направи в това отношение? Господин Явор, благодаря господин Госпожо председател, благодаря ви, господин Балник, че се днес сред нас. Както недократно беше казано, за нас винаги удоволствие да обменяме мнение с вас и съм съгласен с колегите. Много важно беше и много притеснително беше това, което казахте за евентуалното съкръщаване на бюджетният ред, засягащ агенция за околната среда. И по този повод, може би не е подходящият момент да повдигна въпроса, който възнамерявах да спомена, който пък е свързан с допълнително натоварване за агенцията. Темата обаче вече беше сложен, спомената по време на предишния дебат. Мисля, че присъствахте на него. Тогава обсъдихме въпросите свързани с целите за устойчиво развитие и докладването пред Европейски парламент. Струва ми се, освен което беше помолето до момента, две критични, има още два критични елемента в европейската политика в областта на околната среда. Първата е свързана с прилагането на настояща регулаторна рамка. Нееднократно сме се убеждавали, че в някои случаи има много строга готовна рамка тук в Европейския съюз, но стигна ли се до транспонирането на равнището на държавите членки, включително и контрол от компетентните органи, положението изглежда много по-различно от това, което сме си представили, когато сме изготвили съответните законодателни актове. Разбира се, в момента тече процеса на разглеждане и ние някак успяваме да вземем участие в този процес. Въпросът ми е, виждате ли някаква възможност за Агенцията на околната среда да вземе по-активно участие в изпълнението на европейското законодателство в областта на околната среда. Разбира се, пазителка на законодателството на Европейския съюз и Европейската комисия. Това не е директно свързано с мандата на агенцията. не се пак спитам, как може да пресетат за този факт. И второ ми въпрос е свързан с контрол или по-точно за систематичният проверка на европейските политики и европейските финансови схеми. Когато Агенцията за околната среда публикува своето, своето доклад за състоянието на околната среда и състоянието на природата, е, тези доклади ни предоставят отлични сведения за настоящото положение, но е, ако трябва да сме честни, много малко знаем за това до каква степен са ефикасни европейските политики и колко ефикасно се разходват европейските средства за постигане на устойчивост. Появява се, появяват се спорадично данни по темата, но се питаме как е, Агенция по околната среда може не само да пристъпва към оценки на екосистемите, но и системи към политическите системи, които би трябвало да предпазят екосистемите. И също така да се пристъпва към систематичен преглед, систематичен контрол на европейските политики в областта на околната среда. Thank you. Благодаря, господин Екхалт има думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Баунингс ще се присъединя към колегите. Винаги е удоволствие да сте сред нас. Приятно е да си говорим тук в нашата комисия, но знаем, че по-свързаният проблем, свързан с пророк на политиките на място, може би не са проблеми, които се обсъждат тук в нашата зала и това е по-сформен по-същественият въпрос. Ако погледнете списъка от приоритетите си, и ако видите колко сме далеч от постигане на целите за чист въздух в Европейския съюз или ако погледнете е, директивата за емисии на парникови газове, си давате сметка колко сложен и са е, колко сложен е процеса за декарбонизация и затварянето на големите е, тецове на въглища. Всички знаем какво е положението с големите енергийни източници, всички знаем колко трудно напредва и пакета за кръговата економика в съвета. Редица въпроси има тук и според мен един от основните въпроси, които се задават е какво може да направим, кое най-ефикасно може да ни помогне да имаме дебат за околната среда, дебат, който да не е само претягване на свободното време за зелените любители на природа, действително да се превърне в метод за оставяне на една по-чиста околна среда за нашите деца и внуци. Очевидно е, че за редица държави членки темата все още не е станала, станала наистина важна, достатъчно важна, за да вземе Европа с нея, което обяснява и защо толкова се отстъпва в момента по политиките в областта на околната среда. Знаем, че, Европе... че вашата агенция разполага с а, мрежата за прилагане на е, с на среда и другите бази данни за държавите членки, но се пита как може да използва тази мрежа, за да се подобри дебатът на национално равнище и в частност националните парламенти, защото докато дебатът за това как можем да подобрим за законната среда на европейско равнище, но дебатът не се води от националните парламенти, можем да си кажем много интересни неща, но ще продължаваме да напредваме болезнено бавно. И действително бих искал да чуя вашето мнение. Как може да подобрим функционирането на мрежата и как смятате също така, че заедно с вас можем да допринесем за подобряването на тази мрежа. е етапа да се запитаме как може да подобрим тази мрежа. В противен случай, всяка година за пореден па само ще стигаме до заключението, че напредъкът е полезно добавено. Благодаря ви, господин Демес Макер, има думата. Dank Um, Meneer Bruinings, hartelijk welkom en bedankt voor eh, de presentatie. Много ви благодаря, господин Браунингс, е, Добре дошъл днес сред нас. Благодаря ви е, за е, изложението. Всички знаем колко е важна на дейността на вашата агенция. Мога само да се присъединя към колегите, които ви увериха колко важно е за нас да ви предоставим средствата, които са ви нужни, за да изпълните мандата си. Един въпрос е в последователност казаното от колегата Гарибанди. Знаете, че новата администрация в Съединените щати има много по-различна позиция от предишната американска администрация и това е много, много меко казано. Всички знаем какво се случва в момента от другата страна на Атлантическия океан. Но едновременно с това трябва да се опитаме да запазим подкрепата на Съединените щати за изпълнението на споразумението от Париж. В Съединените щати някои от щатите сезираха съдебните органи, за да се противопоставят на, на от новият проект закон, прият, предложен от администрацията по отношение на емисите от парникови газове, дори и представители на индустрията на производство на електричество с те наречените замърсяващи централи са подписали споразумение, с което се ангажират да намалят емисиите. Непрестанно се повтаря, че тук са засегнати работни места, които ще бъдат загубени. Да, но не можем да сподаваме този аргумент до безкрайност. Глобалното затопляне е неотменим факт и трябва да си дадем сметка за последствията, му за бъдеще. Така че въпросът ми е какво може да направим, за да остане Съединените щати на, на, на наша страна и как вашата а, агенция може да ни помогне? Какви са отношенията ви с Агенцията за опазване на околната среда на Съединените Това беше въпросът ми. В списъка ми остава на само господин Капуто. Някой тук иска да вземе думата. Не в такъв случай давам думата на господин Капуто. Е, Благодаря, госпожо председател. Прочетах а, е, с голям интерес на скоро публикувани доклад от Агенцията за възобновяемите енергийни източници. По всяка вероятност а, е, сме на добър път, за да постигнем целите за 2020 година, но тогава има само 3 а, е, години трябва да помислим за разпределението на усилията. Някои от авторите вече са изразили желание да дадат, свое, да дадат своя принос. Конкретни резултати могат да бъдат постигнати само в глобален мащаб. На Г7 няма обща декларация, защото САЩ е, си имат е, свои приоритети в областта на енергийната политика. Изследванията е, за методите за съхранение и улавяне на CO2 предполага допълнителна адаптация и актуализация. Моето впечатление е, че конкретните мерки, които трябва да се предприемат, не са особено ясни. Европа като че ли не е в състояние да очертае своята роля в постигането на целите от Париж затова е необходима модерна технология, която все още не съществува. И моят въпрос е какво мислите по тези въпроси, е, които е, са свързани с е, по-нататъчната съдба на енергийната политика? Благодаря ви. С това изчерпахме списъка на записалите се за изказване колеги. А сега за кратко ще дам думата на нашите представители в управителния съвет на агенцията. Ще дам думата за по няколко минути на всеки от тях. Ще започнем с е, професор Майкъл Сколос. Thank you very much. Uh, Много ви благодаря, госпожо председател. За мен е огромна чест е, да бъда сред вас да се изкажа пред вашата комисия. Мога да кажа, че имам само положителни коментари за дейността на агенцията. Мога само да потвърдя високото качество на нейната работа и доброто й управление. Но бих искал да кажа нещо, което в известна степен отразява и дискусията до момента. Агенцията е един от източниците на познание, не само на споделяне на такова познание, но и на създаване на такова. Въпреки това, натрупаното познание не достига до всички, до които е насочено, включително и до образователните системи. И това беше един от въпросите, повдигнати от един член на Европейския парламент в миналото. Никога не бива да забравяме, че ние разполагаме с мандата да припомняме на агенция този факт и много съжалявам, но една от жертвите на съкрещените беше именно тази област, именно пряканата връзка с кампаниите за осъдомяване на обществото и образованието. Друг важна област, в която има ограничения и дори съкръщения, свързани с предизвикателствата за обществото, включително миграционните потоци и проблемите, е, свързани с това явление в, в, в Европа в момента. Предполагам, че отново ще повторим и тази молба в рамките на преразглеждането на годишна финансова рамка но към момента не виждам много възможности създаване на нови постове и може би чрез оценката на агенцията, мандатът и може би значението на всички тези въпроси ще станат по-очевидни. И накрая вършата да отбележа, че все още очакваме повече примерно, от страна на Хоризонт 2020 и научно-изследователските проекти, които действително да са важни за нашата дейност. Все още не са се задействали механизмите и тези три въпроси нямат, пак казвам, нищо общо с качеството на управлението, в агенцията. Това са въпроси, които са били повдигани от вас в миналото. Аз съм ги повдигнал в изпълнителният съвет и не знам дали няма да се наложи отново да ги повторя. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега думата има господин Питър Хенике. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред е, и аз държа да отбележа каква отлична работа върши агенцията под ръководството на Ханс Браунингс. Член съм на изпълнителния съвет вече повече от две години и мога да ви кажа, че като цяло това е отлична платформа за сътрудничество, включително и с Обединеното кралство, Турция, Швейцария и други наши партньори. Няколко ми по една тема, която споменахме и аз и Майкъл Сколус при с всичките си похвали за новият документ, предоставящ програмата на агенцията от 2019 година възприятието за сборите протоколната среда са много по-различни днес в сравнение с момента, в който беше създадена агенцията. Днес е важно да се разработи по-систематично и дългосрочно разбиране на околната среда, взаимовръзките, които съществуват между околната среда и зелената кръгова и нисковъглеродна економика, както и нужните съпъсващи промени в начините на живот. Така, например, опазване на околната среда много често се възприема само като политика за ограничаване на риска. И следва обаче да си дадем сметка за огромните економически и социални възможности, които представляват тези процеси на прилагане, например, на целите за устойчиво развитие или целите споразумението в Париж. И постигането тези дългосрочни цели изисква своевременно съвременяване на понятията и възприятията, които да пъсват съответните политики. Това очакваме ние от агенцията и от нейните проучвания и очакванията към агенцията ще се увеличават за бъдеще. Това въжи и в световно, на световно равнище, например, сътрудничеството с Китай по въпросите за околната среда би следвало да бъде засилено отчасти и заради политическите събития в Съединените щати. Държа да отбележам, че нашата, че мрежата за осведомяване на Агенцията за околната среда беше препоръчена като модел за подражание на китайските власти. И защо нашата агенция за околната среда е доста силна. Всичко това поставя въпроса дали мандатът на агенцията би следвало да бъде разширен и дали съответните заделени средства би следвало да бъдат увеличени. Съгласен съм с господин Гарбранди и колегата Сколос, а, имам, а именно трябва вашата комисия да подкрепи доколкото е възможно дейността на агенцията и доколкото е възможно да се предоставят допълнителни средства на агенцията. Това ще й помогне да допринесе в още по-голяма степен за ефикасното и успешно законотворчество в Европейския съюз. Много ви благодаря и аз ви благодаря. Давам думата на представител на Европейската комисия за кратък коментар, ако искате. Благодаря ви, добър ден на всички. Само няколко думи по текущата оценка. Струва ми се, че има много силен интерес и във вашата комисия за оценката, както и от страна на самата агенция. Процесът започна миналата година през декември. Работим с консултантска фирма, която ще ни помогне да направим оценка както на агенцията, така и на информационната мрежа. Последната ни оценка беше през 2013 година, така че ще бъде, новата оценка ще бъде за период от 2013 година до миналата година. То ще бъде оценка на изтекла вече период. Работим в тясно сътрудничество с агенцията и непрестанно ги осведомяваме за положението. Към момента консултантската фирма набира данни, ще се свържи с вас, ще има и публични консултации за широката общественост, ще има и интервюта, и консултации, включително с членове на вашата комисия. Целта е консултациите да започнат в края на месеца и да продължат а, до лятото, след което ще има междинена оценка, след, ще бъде представена след края на лятната вакансия през септември и октомври, след което ще се срещнем с представителите на изпълнителният съвет на агенцията през декември, ако всичко върви по план ще се срещнем до година и ще разполагаме с работен документ, с заключения и оценка на това какво работи ефикасно и какво не, съгласно петте критерия, които изгради Ханс. Сигурно се, че е много важен процес и възоснова на тази оценка в Европейската комисия ще се опитаме да отговорим на въпроса дали е нужно да преразгледаме мандата и на схемата на управление на агенцията. На този етап оставаме много отворени и се надяваме в рамките на процеса да наберем всички нужни сведения от всички заинтересовани страни. След това ще видим какъв ще бъде резултатът. Благодаря ви. Виждате колко голям интерес, каква подкрепа за агенцията. Заповядайте за отговор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички коментари, за подкрепата. Мисля, че трябва да отговоря и на комисията. Ние работим много добре заедно защото е важно да се зададе насока на нашия дневен ред. Много от вас говориха и за ресурсите. Трябва да подчертая, че нашата многогодишна програма е наистина амбициозна. Ние искаме да подкрепяме европейските политики Това, което е приоритизирано през годините, със сигурност помага за развитието на този дневен ред. Ако сме имали разногласия в миналото, то е било във връзка с получаването на предишни задачи, преди сегашната многогодишна финансова рамка – но разбира се, нашите проблеми бяха свързани с назначаването на служители. Постоянни и на договор. Необходимо е новите задачи да са обвързани с новите ресурси, но и в това отношение работим заедно с комисията, като разчитаме на убедителни аргументи – Аз вярвам в рационалния подход. Не мисля, че трябва да се подаваме на гнева или на раздразнението. Не, тук трябва да водим рационален дебат и да правим своите рационални прогнози за необходимото. Проблемите не са били в множество области, но както казваме на холандски, вече изядохме мазното и ще започнем да режем до кокъл. С други думи, няма ресурс. Аз се опитвам да гарантирам качеството на нашата работа и определенето на приоритети, съгласно това, което изисква от нас управителния съвет. Вие повдигнахте множество въпроси. Важно е ние да работим така, че да подкрепяме основните европейски политики. Когато определяте амбициозни цели, по националния капитал, по морската среда, по устойчивостта е необходимо да се запълнят празнините. Тук наистина ни трябва амбициозна програма. Що се отнася до преходните политики и трансформационните политики, то е ясно, че трябва да се инвестира в знанието. When I go to a, uh, a number of the core questions, I, I've tried to... Сега ще се спра на отговорите на вашите въпроси. Опитах се да групирам въпросите. Някои от тях са очевидно свързани с САЩ, Китай, изобщо с ситуацията по света, която бързо се променя. За САЩ мога да кажа, че отдавна сътрудничим. Работим и по глобалния дневен ред. Неведнъж сме разговаряли по телефона, за да знаем какъв е техния дневен ред. Аз бях там, когато господин Проид зае своята позиция. Разговарях с колегите от ЕПА. Те настояваха да бъдем в контакт и винаги да се обръщаме към тях. Колегите от Агенцията по околна среда на САЩ наистина искаха каналът за комуникация да остане отворен и ние ще го поддържаме отворен. Освен това, ние работим и в контакт с някои от водещите академични центрове в САЩ, като НОЛА, използваме техните данни, като средносрочно е, смятаме, че ще можем да работим наистина в световен мащаб. Същото се отнася и до Китай, и до много друго, други страни, които се интересуват от нашата работа. Често ми се налага в обществени дебати да защитавам европейския проект. За мен това е лесно, защото работим с 39 страни като 28 от тях са обвързани от европейското законодателство. Погледнете САЩ и Канада. Те не обменят екологични данни по уеднаквен формат, разчитайки на нафта. Погледнете АСЕАН. Отново техните усилия са микроскопични в сравнение с нашите. Никъде другаде на планетата нямаме 28 плюс още 11 държави, които да се придържат към задължително законодателство за всички. Това е уникална мрежа, уникална организация на планетата. И е съвсем естествено към нея да има интерес. Китайският министр на околната среда заяви следното. Ние сме толкова голяма държава, че не можем сами да си съберем информацията, как вие го правите с 28 държави. Ето виждате колко далеч стигаме. Разбира се, не е лесно да се работи на такова ниво, но това е положението. Замърсяването на въздуха, връзката с човешкото здраве, обществения транспорт имаше въпроси в тази насока. Трябва да подчертая, че качеството на въздуха е може би най-важно за човешкото здраве. Но ако не се прави някаква стъпка напред, то е защото Причината е ясна. Много от европейските лимити не отговарят на лимитите на СЗО. Трябва много работа да свършим, докато стигнем до там. Вие сами може да изчислите разликата от 400 до 16 000 случаи на преждевременна смърт. Транспортът също трябва да намали въглеродните си емисии. По електронните автомобили сме изработили три доклада. Един от тези доклади разглежда транспорта и околната среда и прехода към устойчива система за мобилност. На второ място изработихме доклад по електронното шофиране какво се изисква тук. Ясно е, че се сменя не само двигателя, трябва да се мисли за данъчно облагане, правна рамка. Разгледахме норвежкия пример, защото в момента всяка четвърта кола, която се продава в Норвегия, е електрическа. Сигурно скоро това ще се случи в Европейския съюз. Искахме да видим какви са причините. Нещо друго, което е важно е, е енергийната система. Ако всички преминем на електрически автомобили, как ще издържи енергийната система? Какво ще бъде отражението? Господин Капуто, който попита за енергийната система, не е вече в залата, но ще отговоря на въпроса му. Според мен наистина ни трябва системен, дългосрочен подход в името на нашите деца. Ако кажем 2050 година, няма защо да мислим за деца и внуци. Не, още от сега трябва да се инвестира, за да може централата да работи, тъй като една централа има живот над 35 години. Трябва да се мисли за капитали, ресурси и научно-развойна дейност – в какво ще ги инвестираме? В старите системи или в новите, които ще трябва да издържат до 2005 година? Разгледахме и въглеродните емисии възоснова и на страна, и на компания, е, за да разгледаме риска в различните традиционни сектори. Имайте предвид, че говорим за милиарди евро, които може да се окажат зле инвестирани активи. Оценката Мисля, че вече беше обяснено много добре до къде сме стигнали. Основен проблем е факта, че законодателството е вече 25 годишно. Там дори не се споменава думата изменения на климата. Може би е добре то да се преразгледа. Е, знам, че тук няма конкретно намерение агенцията да бъде закрита, по-скоро намерението е агенцията да се адаптира към сегашния и бъдещи политически дневен ред. Оценката разглежда работата ни през последните 25 години, за да се види как е, ще продължи тази работа. Оценката е във вашите ръце и ръцете на комисията. Това е логиката тук. Мога само да ви призува да бъдете активни, както винаги в тази оценка, защото ние обичаме критичния конструктивен подход. Имаше и доста въпроси по връзката с съответните държави. Въпросът беше как можем да направим така, че въпросите да се обсъждат в националните парламенти. Всъщност, трябва да кажа, че нашата програма до 2050 година се разгледа в 21 държави. Във външните си контакти аз представлявам агенцията, други високопоставени служители на агенцията също го правят. За нас е много важно да работим на национално ниво, разбира се след европейското. Разчитаме и на посещенията в различните страни като винаги подчертаваме, че искаме да работим в тясна връзка с Комисията по околна среда на националните парламенти. Когато пътуваме за различни прояви в съответните страни, също се опитваме да бъдем максимално ефективни, що се отнася до разпределението на нашето време и срещите с максимален брой високопоставени служители. Имаме и своята мрежа, която не просто представя данни, а създава знания и разбиране. Също така може да се използва по поискване, когато държавите членки, например, се обърнат към нас и кажат, че искат а, някаква помощ за изграждане на капацитет, ние с радост откликваме. Насърчете вашите сънародници да се обръщат към нас. Всъщност ние имаме и специални служители, по един за всяка отделна членка на агенцията. Имаше и доста въпроси за економиката. Господин Демес Макер спомена работните места. Този дебат отдавна се води. Наистина Можем да кажем, че борбата с измененията на климата е довела до иновации и съответно заетост. Има множество изследвания, които показват тази връзка в Европа и във външния свят. Понякога самият аз се изненадвам, че някои хора смятат, че технологиите на 19, дори не 20 век ще разкрият работните места на бъдещето. Само иновациите ще ни помогнат за бъдещата економика, ако искаме тя да е по-екологична, по-добра за здравето и с повече работни места в Европа. Дебата за околната среда. Говорим за нисковъглеродната економика, за кръговата економика. Освен това, всички ние се опитваме все да икономизираме. економизираме Но за мен е много важно, когато се обсъжда економиката, ние също Ние също да присъстваме, да налагаме своя дневен ред. И тук не става дума да ходим само когато имаме свободно време. Не когато економиката процъфтява. Не, ние винаги трябва да обсъждаме тези въпроси, защото не говорим ли за устойчивостта, няма да има баланс и никаква економическа полза няма да компенсира липсата на този баланс. Ако естественият природен капитал е ерозирал до такава степен, че ние нямаме вече никакъв ресурс, економическите ползи няма да ни помогнат through this, there was a set of questions on compliance and implementation. We are of... Имаше и доста въпроси по изпълнението и съответствието. Разбира се, ние извършваме наблюдение, докладване и във всеки наш доклад ви предоставяме списък на страните с техните цели и постижения показваме и какво още трябва да се направи. Можем ли да бъдем и по-експлицитни в оценката на политиките? Да, до някъде да. Тъй като оценката на политиките се прави многогодишно, ние разговаряме с Генерална дирекция околна среда, Генерална дирекция климат, но се водим от своя мандат съгласно регламента. Ние не можем да прекрачим този мандат. От една страна е важно да предоставяме данни и също така да ги разработваме, но не можем да си присвояваме правомощията на комисията, що се отнася до проверка на съответствието. Не забравяйте, че ние сме агенция от първо поколение. Именно за това и мандатът ни има тази специфика. Но е необходимо, разбира се, да помагаме, така че комисията да може да направи своята оценка, като стъпи на твърди факти. Ние наистина сме в непрекъснат конструктивен диалог с тези генерални дирекции, за да знаем как можем да допринесем максимално добре. Имам чувството, че отговорих на всички въпроси или повечето от тях – Господин Капуто не е в залата, но все пак ще кажа, че принципно аз съм по-голям оптимист, отколкото бях преди 35 години по отношение на много теми. Помислете за динамиката. Ние всички сме свикнали да мислим линейно, а трябва понякога да се разгледа и алгоритмичната траектория. Вижте как се развиват технологиите. Там има резки прекъсвания. На мен ми се струва, че наистина можем да разработим градски системи за мобилност, които ще са много различни. Стига да го искаме. Това може да стане много бързо. обещаното премахване на въглерода до 2050 година може би е възможно. Просто трябва да разгледаме какви са опциите. Вече няма парникови влакове и въпреки това влаковете вървят. Ако двигателите с вътрешно горене са били двигателите на 19 век с ефикасност, достатъчна да отидеш до пекарницата малко по-надолу. Добре, но нима това е нашата цел по-настоящем. Истинският въпрос е каква ще бъде ролята на Европа в създаването на мобилните системи на 21 век. Ние сме напреднали в законодателната област. Ние сме напред и в технологията и познанията. Разполагаме с най-добрите практики – знае много добре и какви са опасностите за човешкото здраве. Следователно, стига да го искаме, ще го постигнем. Същото се отнася до енергийните системи. Не съм съгласен с това, което каза, че се каза, че няма достатъчно технологии. Не, технологиите са измислени, просто работата трябва да се ускори и финансово и правно да се подсигури. Ние подкрепяме комисията, занимаваме се с замърсяването на въздуха и на водата, но мислим и за дългосрочния системен дневен ред. Дългосрочните европейски политики, независимо дали става дума за кръговата економика, политиките. Просто се опитваме да решаваме проблемите в ход, особено там, където изоставаме. Надявам се да съм отговорил на повечето въпроси. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Вие наистина сте такова вдъхновение за нас. Може би трябва да станете почетен член на тази комисия в бъдеще. Наистина високо оценяваме вашето присъствие тук. Благодарим ви, че отделихте време, отговорихте на всички наши въпроси. Вие искате да кажете още нещо ли? Не Забравих да отговоря на един много важен въпрос за разпространението на нашите знания. Мога ли само за една минута да отговоря? Заповядайте. Първо ще кажа, че ние нямаме капацитет да разработваме екологични информационни програми. Но нашата отговорност е да предоставяме информация на специалистите на първо място и на второ място да бъдем в контакт с университетите и академичните среди. Аз го правя поне два пъти в годината, защото е важно да мислим за дългосрочната перспектива. Благодаря, това беше много важно наистина. Още веднъж ви благодаря за вашето присъствие, за размяната на мнение с вашата агенция. So, uh, dear colleagues, uh, this uh, concludes our agenda for today. Къпи колеги, с това приключваме дневния ред за днес. Трябва да ви уведомя, че утре ще започнем работа в 10.30 часа, когато имаме гласуване, но координаторите трябва да дойдат тук в 9.00. Приятен следобед!